или да започнат и междуинституционални преговори по е, съответните разпоредби на парламента. Тези преговори са свързани с мандати за преговори. Може да ги намерите на веб страницата на парламента и ще бъдат част от протокола на настоящото заседание. По 94 ти член, алинея 2, броя на депутатите в различни политически групи, който е до средата